Then we, we start with the second part of uh, the meeting. To... Така продължаваме с следобедното заседание. Започвам с кратко съобщение. Бих искал да ви обърна внимание на кампанията на посредите в Обединеното кралство Dying to Work. Целта е да се натига по-високо равнище на защита за работещите от работни заболявания. Две от професионалните организации на Обединеното кралство ще посетят Европейски парламент днес след обед. И ако искат членовете на нашата комисия могат да се снимат с плакатите на кампанията. Надявам се, от вас, които са съгласни, да бъдат така великодушни. Да се включат в полупата Обединеното кралство стане в Европейски съюз, защото това е основната цел. Снимките ще се правят пред залата тук тук пред залата между 15 часа и 17 часа. А сега преминаваме към гласуването. Сега преминаваме към гласуването. Разполагате с картите си за гласуване, надявам се. Разполагате и с а, списъците си за гласуване. Започваме с компромис А. За, против, въздържали се, приема се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Ф. За, против, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по изменение 17. Прекратете гласуването. 22 гласа за, 27 гласа против, 1 въздържал се, отпада. Изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да направим проверка? Добре, проверяваме изменение 19. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис ЦБ за, против, въздържали се, приема се. Изменение Компромис СА за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис ХА за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 за, Това всъщност е добавка, като звучи така. Through, for example, simplify VAT requirements. За, против, въздържали се. Нека да направим проверка. And that means that it uh, EPP is one to one. Един глас повече от НП. Sorry? Can we close the vote? Yes. Прекратете гласуването. Приема се. Продължаваме с изменение 31. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 35 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Q за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис QA за. Против. Въздържали се.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 Yes. Thank you, Chairman. You keep... Благодаря господин председател. Продължавате да говорите за компромис Куа. Има компромис ДА, но не виждам компромис Куа в списъка за гласуване. Председателката. Компромис ДА е предишният. Сега гласуваме компромис Куа. Mm. I don't think, I don't think, Maria, that we can. Мария, не мисля, че можем да направим изключение. Трябва да си вземете картата или някой може да ви я донесе. Сега гласуваме отново по компромис КОА. 26 гласа за, 22 гласа против. Продължаваме с компромис ДА за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Добре, ще проверим изменение 38. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 41. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Е. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Н. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 51. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Изменение 59 за, против, въздържали се. Може би беше отхвърлено, но нека да направим проверка. Гласуваме изменение 59. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 60. Основно изменение на социалистите и демократите да се замести факт that с intention of. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 61 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Пятьдесят и пет гласа за. Приема се.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 Има компромис, има добавка към компромис и Трябва да гласуваме добавката за Добавката е, цитирам, припомня страница 10 от списъка за гласуване Изменение 80 на Джин Ламбърт. Ако компромис J бъде прият, първата част отпада, втората част се гласува като добавка и звучи по този начин. Припомня изключителният характер на услугите от общия интерес и в частност социалните грижи, здравеопазването и образованието. Подчертава, че тяхното качество, достъпност и възможност за достъп до тях трябва да бъдат гарантирани, като абсолютно приоритет за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да направим проверка по изменение 80. Uh, е, and, uh, now the vote is closed. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 81 за, против, въздържали се, приема се. Компромис L за, против, въздържали се, приема се. Изменение 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка на изменение 83. Прекратете гласуването. Приема се. 25 гласа за, 23 гласа против. Изменение 84 за, против, въздържали се, приема се. Компромис К за, против, въздържали се, приема се. Изменение 89 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка и по него. Гласуваме изменение 89. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменени 90 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 91 е оттеглено. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. Изменение 98 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 99 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 100 за, против, въздържали се, приема се. Компромис О за, против, против, въздържали се, приема се. Изменение 103 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 104 за, против, въздържали се, приема се. Ще направим проверка изменение 104.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 проверка. Добре, проверяваме изменение номер 7. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 8 за против, въздържали се, приема се. Изменение 1. Позоваванията. за, против, въздържали се, отхвърля се. Извинете, приема се. Позваване Б за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме окончателно по резолюцията с направените изменения. Прекратете гласуването. 43 гласа за, 8 гласа против, 3 въздържали се. Any, any objections? Uh? Има ли възражения? да включим резултат от гласуването в протокола. Няма такива. Така случай така ще процедираме. We can proceed. В случай продължаваме с дневния ред. We will now proceed with Преминаваме към Yes, I, I have no voice. Now we proceed. Продължаваме по дневния ред. Точка 14 от дневния ред. Становище на Европейския комитет на регионите относно интеграцията на трайно безработните на пазара на труда. Ще дам за начало името, е, думата на представителя на, на комисията на Комитета на регионите, господин Енрико Роси, който ще ни представи становището за около 10 на минути. А след това колегите ще вземат отношение по становището. Сеньора президенте, сеньори онореволи. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, нека първо да ви благодаря за поканата да дойда тук при вас и да представя становището на Европейския комитет на регионите за интеграцията на трайно безработните на пазара на труда. Позволете ми да започна с следното. Дейността на вашата комисия която вие извършвате с а, много голяма ангажираност, е насочена към социални въпроси от огромно значение. Има, разбира се, юридически условия, проистичащи от договора, които изискват провеждането на глобална политика на европейско ниво при спазване на съответните правила. Мисля, че на европейско ниво трябва да се провежда и политиката на заетостта, макар че това не е казано изрично в договора. Ние в Комитета на регионите сме убедени, че кризата на, леги... на легитимност, която в момента преживява Европейския съюз, може да се преодолее от едно общо съзнание за закрила на най-слабите групи в обществото и затвърждаването на тяхната убеденост, че биват защитавани от дискриминация. Също така е важно да се запознаем с данните, публикувани наскоро за последното три месечие на 2015 година, които сочат, че трайната безработица в момента обхваща все още цели 48% от общата безработица в Европейския съюз. В Европа има общо 10 милиона трайно безработни. това число се доближава до населението на цяла една страна. Това е групата, която не намира достатъчно представителство в европейските институции, които позволете ми да го кажа, което позволете ми да го кажа е скандално. Позицията на съвета от 15 януари 2016 година в която се изразява загриженост от а, а, намерението на комисията да възприеме трайната безработица като индикатор на макроекономическия дисбаланс. Нашият комитет смята, че социалните индикатори и индикаторите на пазара на труда, комисията смята, че е, тези индикатори не са важни, с което ние не сме съгласни, защото отчитането на социалните последици от кризата е, може да се окаже, могат да се окажат пагубни за общото развитие на економиката в Европа. Комисията не отчита какви са социалните последствия от е, кризата. Това е морално падение, влушаване на здравето, социални напрежения и прочие. Всичко това настъпва при наличие на трайна безработица, такава в каквато се намират 10 милиона европейци. Ако се зачетем подробно в препоръките, които съветът е приел във връзка с трайната безработица, ще видим, че има и положителни аспекти, защото страните членки сигнализират за много важни неща, например необходимостта от централни служби по заедостта, което е крачка напред. Но все пак основната тежест според тях за новата организация на службите по заетостта се пада на самите държави членки. Тук говоря преди всичко за публичните служби, които са длъжни да работят без сянка на дискриминация. Службите по заетост, които всъщност най-много страдат от кризата, сега трябва да понесат и най-тежкия товар. Така че изгледите им за успех са твърде малки, а шансовете за провал големи, тъй като във всички държави има сравнително висока безработица. Т.е. този подход се базира на рестриктивно тълкуване на принципа на субсидиарност. От което още повече отслабва е, възприемането на Европейския съюз и неговата роля сред, намере... сред населението. В комитета на регионите моят доклад беше прият с надпартийно мнозинство. Тук искам да очертая само някои основни моменти в него. Първо, има европейски норми за квалификацията на персонала, норми към които трябва да се придържат и службите по заетост на държавите членки. На второ място на лице е в Европа трябва да се идентифицират онези аспекти, които ще накарат европейските държави да се ориентират спрямо нормите. Говоря за структурата на центровете за заетост, но и за състоянието на безработицата. Предлагат се мерки, които да се приложат в комбинация с съответните реформи. Структурната борба с безработица, разбира се, може да се провежда във всяка страна с специфични средства, отчитайки потребностите и с помощта на европейските фондове. Тук обаче трябва да правим разлика между структурните потребности и а, унази безработица, проистичаща от дълготрайната економическа при, а, криза. На четвърто място, в случай на провал, би трябвало да има а, някаква универсална а, помощ за поддържане на доходите на европейско ниво като се изисква примерно от получателите на такива помощи да полагат обществено полезен труд. Това са все аспекти, които трябва да се отчетат или обсъдят при следващото преразглеждане на МФР. в рамките на това преразглеждане за 2014 до 2020 година трябва да се наблегне на младежката гаранция за 2016 година. Тук искам да спомена и една инициатива във връзка с трайната безработица – инициатива, която ние възнамерявах, ние проведохме в Тоскана експериментално бяха обявени обществени конкурси за временни работни места, предвиждащи обществено полезен труд, като можеха да кандидатстват безработни с специфични проблеми. Интересът беше голям, както от страна на самите безработни, така и от страна на институциите. Това, което трябва да отчетем сега е, че съветът не се съобрази с предложенията и препоръките на Комитета на регионите, както не се съобрази, впрочем, и с препоръките на парламента. Има още редица инициативи, които могат да бъдат осъществени. Борбата далеч не е приключила. Нека да обърна внимание на съобщението на комисията – за Европейския стълб на социалните права. Там се подчертава, че рисковете от макроекономически шок представляват опасност за функционирането на цялата еврозона. Това се отнася и до прекалените различия на пазара на труда и на е, социалните аспекти в държавите членки europeo. Io penso che saremo fortemente limitati nella nostra visione се но ведесим. Ако обаче от всичко това не последват общо европейски мерки, възможностите ни, възможностите ни са ограничени, защото националните аспекти не са просто камъчето от, камъчето от мозайката на Европа. Ние сме скачени съдове, и трябва да признаем, че слабостта на една страна се отразява на социалната система на всяка друга. un mercato del lavoro europeo in tempi brevi, ma sono с други думи, трябва да работим за създаването на общо европейски пазар на труда, нещо, което разбира се не може да се изгради бързо, но се надявам, че ако сме единодушни, ще успеем. Благодаря за вниманието. Е, Мерси, господин Роси. Ние подкрепяме много горещо всичко и предложения, които направихте. Я сега давам думата на внеслите резолюцията за интегриране, т.е. първо на господин Давид Каса от НП. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на господин Роси за присъствието му и за отличното представяне на това становище. Според него интеграцията на дълго дългогодишните безработни може да стане по чрез създаването на един фонд от страна на комисията по подобие на този за а, гаранцията за млад, младите. Според него откъде биха а, дошли средствата и какви последици може да има този фонд, какви ще бъдат резултатите от неговото функциониране. Така че може и малко повече да ни разкажете за предложението на комисията по, на Комитета на регионите. Господин Хави Лопес. Благодаря ви. Въпрос към господин Роси във връзка с това, което каза за измененията по предложението на комисията, както и във връзка с казаното за становището на парламента относно текста на съвета. Знаете, имаме резолюция на парламента, а в текста на съвета междувременно бяха направени доста големи изменения. Първо се обръща внимание на правното основание. Член 149 се пос... беше посочен пър... първоначално, а сега се говори за 148 втора алинея което означава, че на практика становището на парламента си остава просто становище и ние нямаме думата на практика по тема, която засяга 10 милиона европейци. А, говорим за ключови аспекти на борбата с безработицата. В резолюцията на парламента ние посочваме възможности за подобряване на положението защото а, службите по заетост, публичните служби по заетост трябва да се занимават не само с регистрираните дългосрочно безработни, защото има и много нерегистрирани такива лица. От това, което казва съвета, оставаме с впечатление, че само който е регистриран ще получи помощ от службата по заетост. що се отнася до личната оценка на безработните в рамките на два месеца. Това всъщност беше само един аспект от общата рамка за връщане на дългосрочно безработните на пазара на труда. За нас е много важно подходът да е балансиран както към работника, така и към работодателя, който ще назначи трайно безработен човек. Така че нашето предложение е много балансирано. Не може е, да допуснем а, е, безработният да е единственият, който понася тежестта. Тук мога да говоря още дълго, но ще се огранича само с това, че високо ценим работата на Комитета на регионите и я подкрепяме. През последните месеци все пак комисията излезе с предложение, ние обсъдихме резолюция на парламента, а това, което прие в крайна сметка съвета всъщност нямаше почти нищо общо. Все пак ние работихме върху една програма, която ни е необходима като ефективен инструмент – Та, въпросът ми е какво мислите за тези дълбоки изменения, които внесе съвета и тази огромна бездна между становищата на парламента и комитета и тези на съвет. Е, е, Яна Ситнанска. Яна Ситнанска. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, a ďakujem aj pánovi Rosimu za predloženie toho. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Роси за представянето на това становище. Присъединявам се към въпроса на господин Каса. А що се отнася до фонда, нека господин Роси задълбочи малко обясненията си, откъде ще дойдат парите, кой ще има право на подпомагане от фонда. И вторият ми въпрос е свързан с примера от Тоскана – може би да ни запознаете с малко по-подробно с, с този проект. И пос, е, що се отнася до последната препоръка от страна на Комитета на регионите, в нея се казва, че трябва да се оказва подкрепа и за дейността на публичните органи по подготвянето на дългосрочно безработните за пазара на труда. У нас в Словакия имаме закон, който се занимава с така наречената активна бедност. И трябва да ви кажа, че в крайна сметка а, се оказва, че органите на публични, т.е. публичните органи много малко се занимават с подготовката на безработните за трудовия пазар, просто освояват на празно едни, е, едни пари. Подобни резултати има и в Польша и Унгария. Вие сещате ли се за по-добри примери, е, за да ни убедите, че трябва да подкрепяме дейността на публичните органи? Яна Тун. Благодаря, госпожо председател. Може би по-добре да говоря естонски. Виждам, че колегите са тук. Това е много важна тема и благодаря на всички за това, че я обсъждаме. Няма да задам много въпроси, тъй като се присъединявам към тези пред... зададени от преждеговорящите. Става дума за една много сложна тема и може би не сме обърнали достатъчно внимание на факта, че а, хората, които с, от, а, са дългосрочно без работа, се чувстват а, изоставени. Само средствата от социалния фонд няма да реши проблема. Трябва да упражниме натиски над правителствата в един от регионите в Естония бяха затворени няколко завода вследствие на цената на горивото. Раз, разбира се, за тези хора трябва да се организират курсове по квалификация и така нататък. Но а, това трябва да върви ръка за ръка с а, цялостни програми за подпомагане и същевременно с създаване на нови работни места. Така че какви какви мерки се взимат за създаване на работни места в държавите, членки, кой би могъл да се възползва от средства от подобен фонд и какво да направим, за да върнем хората на пазара на труда. Палома Бермейо. Здравейте! и благодаря за представянето на становището. Казахте 10 милиона трайно безработни в Европейския съюз. Това положение е нетърпимо. Това са 10 милиона европейци, живещи в крайна бедност. Трайната безработица е една от най- тежките е, последици от е, постоянната политика на економии, която унищожи работни места и удължи и без това дълготрайната безработица. Това положение трябва да бъде преодоляно чрез економическа политика, която да загърби завинаги економиите. Необходима ни е също истинска програма за минималното заплащане – по-добра дейност на публичните служби и на социалното осигуряване, защото има и безработни, които не получават своите помощи. Това е развитие, което трябва да се съпътства с активна економическа политика на заетост преквалификацията, обучението, това са много важни неща, но от тях не трябва да се ползват само фирмите политиката трябва да се обвърже с нов модел на производителността и е, на качествени работни места. Нещо, което сме казали и ние в парламента, казва се и в един доклад на Сметната палата, където се говори, че мерки като е, съкръщаване или отмяна на социални помощи не са дали резултат и няма и да дадат такъв. трябва да има обвързващи мерки. Трябва да се работи по посока на създаването на висококачествени работни места. Стана дума за публичните служби за заетост. А, мисля, че в а, предприемането на мерки трябва да участват всички социални партньори, а комисията да превърне този подход в свой приоритет. Необходима ни е социална Европа, която да се грижи повече за модела на производителността, а не за недостига и безработица. Само тогава можем да имаме устойчива промишленост. аз се извинявам от нейно име. Ще я замести. Тя искаше да сподели следното мнение с всички вас. За да се гарантира успешно интегриране на дългосрочните безработни на пазара на труда, не трябва да забравяме следното. Да осигуриме финансова подкрема, да се бориме срещу ненужни условности и ненужни пречки и да подготвиме хора, които да имат необходимия опит за работа с безработните. Необходимо е службите по труда и съответните власти да поемат ангажимент да работят упорито и да изпълнат обещанията си. Не можем, не можем само да налагаме модели, а също времено да се опитаме да разберем какви са нуждите на безработните и да се опитаме да премахнем бариерите, с които те се сблъскат. Под, подкрепа, финансовата подкрепа и създаването на работни места са двата основни стълба. А, много закъсняваме, така че много ви моля да бъдете по-кратки, да не повтаряте това, което казахте, госпожа Лора Алгия. Благодаря, госпожо председател. Добре е дошъл, господин Роси. Ето ме тук отзад. Това, което чух от вас, е в връзка с казаното от Фредерико, е, във връзка с Фредерико Роберто и други двама негови колеги, които загинаха в Карара. Говоря за сигурността на работното място. Трябва да се направи нещо по този въпрос в Европа, включително и в Тоскана трябва да се помисли колко е важна закрилата на работниците защото има работни места, където е, една обикновена каска не спасява живот. Вие знаете по-добре от мен, че в каменоломните на Карара, от каменоломните в Карара печелят големите концерни. Вие по-добро от всеки друг знаете колко много шансове предлага Европа. Вие ръководите регион, който си сътрудничи и има много контакти с цяла Европа. Тези контакти се създават благодарение на нашите колеги от регионите и благодарение на колегите от Тоскана, които са тук в парламента – създадохме едни местни групи за действие, които искаме да бъдат локомотив за създаване на заетост на дълготрайно безработните, за интегриране на младите хора. Трябваше обаче да се разочароваме, защото тези групи просто прахосаха няколко милиона евро. Не можем да разберем, как можем на високо ниво да защитаваме такива висши идеали, докато на практическо ниво те се провалят. Има такива групи за действие и другаде. Може би ще ви е интересно да се запознаете с тях. Отговорете ми, моля ви, само не правете като министър Падуан, който говореше само за своя регион и не ми каза нищо за Италия като цяло. Значи за какво говори тусканския случай? Вие като президент на регион Тоскана отговаряте и за социалните аспекти. Нека поговорим и за Монте Ди Паски. Опитайте да ми отговорите. Ник <coughs> Да, госпожо председател, ще бъда много кратък по принцип имаме два пътя и два избора, две опции. Едните казват, трябва да изплащаме някакво възнаграждение, а другите, представителката на Естония, казва, трябва да, на, намериме работа на тези хора. Но след изчерпването на средствата от фондовете, вече няма пари, няма никакви средства. Така че нека по-скоро си зададеме въпроса за първопричината на дългосрочната безработица, глобализацията, към която се стремите и е, която, за която лелеете. И второ, търговските споразумения за търговски обмен като този с Корея или с Китай и в крайна сметка страните, с, където разходите са ниски, се възползват от подебни споразумения и по този случай при нас а, е, се, а, е, възр... се раждат е, и се създават много дългосрочни а, безработни също, същевременно се създава дъмпинг, а, но е, не може да се справите с това. И от друга страна искате да раздавате възнаграждение и пари на всички. А, и всъщност за, за това пък въвеждате е, бюджетна дисциплина, така че раздавайки парите, всъщност вие убивате е, кокошката, която снася зластни цайфа и няма да има какво да раздавате в най-скоро време. Брандон. Благодаря на господин Енрико Роси за това, че участва в е, нашата дискусия, като качеството си на президент на важен европейски регион, който е осъществявал много иновативни проекти. Високо оценявам това, което казахте, господин Роси. Просто искам да се присъединя към вашите притеснения за това колко е неприемлив броят на трайно безработните в Европа. Аз съм запознат с становището на Комитета на регионите и много ми харесва как са идентифицирани ясно и точно основните проблеми и как се предлагат амбициозни решения. Искам да подчертая, че е важно да се из... възползваме от средносрочната и дългосрочната е, средносрочните и дългосрочните измерения на МФР, за да инвестираме в по-добра младежка гаранция. Присъединявам се към пред предложението на италианското правителство за въвеждане на помощи за безработни младежи. Що се отнася до заключенията на съвета, да, текстът им е много слаб. Това, което ни е необходимо е работеща платформа, предлагаща ефективни услуги. А качествени услуги означава специфични мерки с оглед на особеностите на всеки един човек. Също така означава и постоянна актуализация на уменията и способностите с оглед на развитието на пазара на труда. В Италия от години се наблюдава една слабост. А, това е слабостта на центровете за заетост. На един център се падат 240 души. Също така искам да подчертая, че обновяването и модернизацията на процедурите, по които работят центровете за заетост, трябва да се обновят. В последния си доклад за заетостта комисията подчертава, че е важно да се прилага програма за борба с трайната безработица. В това отношение е достатъчно положителен опитът с младежката гаранция. А що се отнася до предложенията на Европейската комисия, те съдържат и положителни елементи, но резултати ще има само ако ако има добро съчетание с всички останали съществуващи инструменти за борба с кризата в Европа. Тук е особено важна младежката заетост. Точно за това искам да попитам господин Роси, на когото, впрочем, много благодаря, че дойде тук при нас. Thank you and Thomas Mann. Благодаря, госпожо председател. Комитета на регионите и социалния и економически е, комитет имат за задача да постигат компромиси. Вие много по-често от нас успявате да го правите. Ето, обаче сега чуваме, че се говори прекалено много за италианските региони, а не за Европа а, подкрепям казаното от преждеговорившите за европейското измерение. Но ако имам, искаме да имаме солидни бюджети, от които да инвестираме срещу безработицата, а, трябва да има економия и трябва да има економии. В Германия, например, никога нямаше да може да се плаща за заетост с намалено работно време, само за да се съхранят работните места, ако тези пари ги нямаше. Освен това, не бива да противопоставяме, с което да правим услуга на крайно десните, бежанската криза с кризата с безработицата. Вие много правилно посочихте, че много често не се осъзнава ролята на Европейския съюз, защото дори когато предприемаме добри мерки, в регионите те не се споменават. В много регионите, от регионите съм го виждал. Предприема се мерка и мярка. Има примерно Европейски социален фонд, а в даден регион никой нищо не знае по този въпрос. А ако не се преборим с това, ще стане както с, с центровете за борба с бездността, когато държавите членки казаха, че сами ще се справят и всъщност нищо не се прави по този въпрос. Така че ще ви помоля, точно като нас в парламента, да се опитате да популяризирате елементите на Европейския социален фонд, като посочвате целевите групи и а, конкретните мерки, за да се види, че Европа прави нещо за борбата с трайната безработица, а подходът към тази борба в момента е много правилен. Ако сме достатъчно отговорни, ще намерим много повече подкрепа за европейската идея. И последния. Госпожа Яслове. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за това, господин Роси, че споделихте опита си, знанията си мненията си с нас. С така неудоволствие чух, че, че няма връзка между образованието, преквалификацията и завръщането на на трудовия пазар, докато в моята страна Полша има добри резултати. Често се казва, че младите хора не са добре подготвени, за да а, отговарят на изискванията на пазара. Така че аз мисля, че точно чрез, чрез реформиране на образованието можем да помогнем на младите хора да е, навлезат в на пазара на труда и да, да се осъществат професионално. Затова смятам, че е необходимо да подготвиме и имаме достатъчно добри преподаватели, за да могат да се наваксат уменията и слабостите, които имаме в образованието. Колкото до информацията мисля, че наистина е много трудно да се правят анализи на а, истинското положение на нещата, след като не разполагаме с дезагрегирани данни на регионално, локално равнище, само с национални данни, които не можем да разграничим и а, определим. Също времено се казва, че има 2 милиона свободни работни места, а, които не са попълнени. Кажете какво мислите първо за образованието, обучението и за дезагрегирането на данните на регионално равнище. Благодаря ви за изказванията. Така че вие пък можете да не отговаряте само на въпросите, а да кажете и вашето мнение по въпрос. Много благодаря за този интерес, уважаеми депутати. Благодаря за многобройните изказвания и преди всичко за страст, страстта, с която се отнасяте към темата, страст, която и аз споделям. Мисля, че не е много уместно в европейска институция като парламента да ми се задават толкова много въпроси конкретно за моя регион. Госпожо Жел, може би на някои от следващите заседания на комисията можем да поговорим по този въпрос. Що се отнася до местните групи за действие, ние бяхме похвалени за идеята. Що се отнася до Тоскана, има един важен финансов институт, който през петте години на най-тежка финансова криза ни помогна да изплатим 1,4 милиарда във вид на кредити за малки предприятия в нашия регион, които нямаше да намерят друг достъп до кредити. Но въпросът е доста щекотлив. Нашият подрегион Апулия в Италия, например, реализира програма за поддръжка на околната среда, включително и е, по отношение на изкупните работи. Е, приехме закон, на който обаче се противопостави националното правителство. Всъщност целта беше да се създадат повече работни места, но не можахме да го реализираме е, защото вие говорихте за каменоломните в е, Карара. Що се отнася до сигурността на работното място, предприемаме решителни мерки, затворили сме някои каменоломни, в които има смъртни случаи или тежки инциденти в следствие на неспазване на елементарни правила за безопасност. Аз не съм специалист по юридическите формалности, с които е запознат парламента, но откакто на Комитета на регионите беше възложено да изработи това становище, стана ясно, че става въпрос за нещо съвсем ново, а именно за това, а, а именно за въпроси, за решаването на въпроси, които до сега се решаваха на национално, не на европейско ниво, така че се наложи да тръгнем по нов път. Като, разбира се, се съобразяваме и с казаното от съвета. Нашата резолюция сама по себе си е компромис, така както каза господин Томас Ман, дълго търсен компромис, така че е, в сравнение с онова, което първоначално бяхме изработили, има доста така смекчаващи в становището изменения. Загрижеността се поражда от това, че в Европа има притеснения, но същевременно трябва да се предприемат реални мерки и то в връзка с неща, за които Европа не прави нищо. Сега членовете споменати като правно основание, няма защо да ви ги цитирам, вие ги знаете. Сега търсим някакъв междинен път а, между безработицата, която се категоризира, категоризира като структурна безработица, въпреки че това е концепция, чийто противник съм аз, все пак обаче става дума за компромис, така че съм принуден да говоря за структурна безработица. Лично аз бих говорил за пълна заетост по-скоро. По-възрастните от нас знаят, че след последната разрушителна война целта за всички беше пълна заетост. А сега не можем да се разберем около концепция, която далеч не е така радикална, а именно структурната безработица, разбита по страни. безработица, срещу която обаче да се предприемат европейски мерки на базата на принципа на субсидиарността е, между държавите, които, както казах, пък като са, скач... са като скачени съдове. Е, възникнат ли у съседите социални напрежения и проблеми, те ще възникнат и в моя двор. Ето защо предлагаме нещо, което за мен е твърде опростенческо, да се говори все пак за структурна безработица, но има и друг вид безработица, за която може да се погрижи Европа. Структурната безработица да си остане прерогатив на държавите членки. Може да се намери съответния баланс. Важно е обаче комисията да признае ролята на центровете за заетост, между които има огромни разлики от страна до страна. Като президент на регион и президент на регионална комисия, която поддържа контактите с националното правителство, съм свидетел на това, че се приемат а, стъпки за настигането, наваксването на това, което е постигнала Германия. Особено в областта на италианските центрове за заетост се прави много. Те имат общо 8000 служители в а, Германия. Те са около 80 000. Знам, че е така. А, но тук трябва да се има предвид и разликата в броя на населението. Във всички случаи важно е държавата да си поема отговорността и а, да назначи съответно квалифициран персонал, който да се бори профилирано с безработицата. Джовани Си, а, сега независимо от това, което сте чели във вестниците, наистина беше успех. Успяхме да преодолеем чисто административния характер на центровете за заетост, да интегрираме хиляди млади хора и да им предложим работни места. Така че центровете за създаване на заетост трябва да следят потребността от работни места и да имат възможност да квалифицират и преквалифицират безработните и преди всичко трайно безработните, за да могат тези хора да бъдат по-добре подготвени за потребностите на предприятията, които предлагат работни места. Значи тук става въпрос за обучение и квалификация, но не само. В нашия регион сме в постоянен контакт с фирмите да се подобри качеството на квалификацията на безработните. Защото все пак пазара на труда трябва да се съобразява с потребностите на бизнеса учебникова истина е, че това е много важно за економическото развитие на всяка една страна. Значи, отново казвам, центровете за заетост трябва много добре да познават потребностите на пазара на труда, да работят профилирано с безработните. и изобщо да работят така, че да се съобразяват възможно най-добре с даденостите на търсенето и предлагането. Комисията одобри съществуването на такива центрове за заетост, което за нас все пак е крачка напред макар че държавите членки продължават да искат да дефинират, що е структурна безработица. Във всички случаи би било много добре от европейско ниво да дойде някакъв стимул за инвестиране в центрове за заетост, които да предлагат стандартни услуги на безработните в зависимост от потребностите на пазара на труда. Квалификацията, обучението, ученето са определящ елемент за подготовката за интегриране или реинтегриране в пазара на труда. Ако има такъв европейски елемент, би било чудесно. Разбира се, че ни трябва и съответния график. Нещата не могат да станат от днес за утре. И в заключение ще кажа, че смятам, че има финансов проблем но могат да се предприемат множество мерки. Писано е вече много за такива възможности във връзка с разпределението на средствата за периода 2016-2020 година. Така че още от сега трябва да работим по преразглеждането на МФР. Аз виждам две основни възможности. От една страна увеличаване на средствата и Надявахме се в името на справедливостта, че ще бъде направена някаква стъпка на европейско ниво. Не искам да изпадам в полемика, но все пак нека да помислим – колко похарчиха страните за спасението на банките и за тяхното саниране, включително и в моята страна беше така. Това бяха милиарди инвестирани за спасяването на банковата система като същевременно бяха пренебрегнати множество други не по-малко важни аспекти. Европейските институции ги пренебрегнаха и именно за това те са заплашени от загуба на доверието на населението. Те трябва да работят по укрепването на това доверие. И още нещо – Необходими ни са нови източници на финансиране и известна гъвкавост, когато в даден регион или в дадена страна има определен процент безработица. Ето в Тоскана, това го казвам съвършено не и не така самохвално, в Тоскана има по-малко безработица, отколкото в Италия изобщо. Those, uh... Благодаря, господин Роси. Благодаря ви с това, че, спод, за това, че споделихте и информация, и вашите възгледи с нас. Нашата комисия се вълнува и работи по проблемите, по които и вие работите. И а, това са основните теми и на нашите дискусии за регионалния баланс, за това всеки европеец да може да намери работа, да може да осъществи себе си в професионалната сфера преди няколко месеца ние взехме решение за а, изработването на доклад а, от нашата комисия относно услугите свързани с заетост. Тоест да свържеме е, да координираме инструментите в отделните държави членки, инструментите, които ще могат е, да спомогнат за намирането на работно място, като се покрият също така и е, селските райони. Благодаря ви за това, че ни отговорихте на въпросите ни и ще продължиме да поддържаме а, връзки и да уменяме информация. Сега преминаваме към следващата точка на дневния ред. И по точка 15. относно потенциала на малките и средни предприятия за създаване на работни места и давам думата на господин Краснодемски, нашият докладчик. Przewodnicząca. Много ви благодаря, госпожо председател. W пункте porządku. Преминахме следващата точка от дневния ред, но говорим за същия проблем. Много големи се безработица, но този път ще разгледаме от малко по-различна призма. А именно, задаваме си въпроса какво можем да сторим, за да увеличат малките и средни предприятия своят потенциал за създаване на работни места. Всички знаем и непрестанно чуваме в различни парламентарни комисии колко важни са малките и средни предприятия за нашата економика колко важни са за економиките на държавите членки. Въпреки всички тези изявления обаче, въпреки възхвалите, които се отправят към МСП и тяхната роля в економиката, истината е, че тези предприятия се сблъскват с много трудности в своята дейност. В доклада си съм се опитал да изредя някои от тези проблеми и ще се спра на някои елементи, които според мен са особено важни. Най-напред ще ви представя най-сериозните проблеми, според мен. Недостиг на заед персонал, изтичане на мозъци, правна и регулаторна несигурност. конкуренция, идваща от сивата економика и увеличаващата се роля на мултинационалните компании. В доклада си се опитвам да предоставя една ясна структура. Изръчно доклада е в три части. Първата част се занимава с създаването на работни места и квалификация. Подчертавам, явлението, което обсъждаме, но може би недостатъчно, като например фиктивната самостоятелна заетост. нужно да повтаряща се ненужните повтарящи се формалности при достъпа до дадени професии – както и някои регулаторни изисквания, които обезколожават хората да работят в малки и средни предприятия. Също така, в първата част препоръчвам да умислим финансови инициативи, за наемане на работа на млади хора чрез професионални чракувания и стажове. Знаем, че не винаги работата в малко или средно предприятие не винаги се смята за особено привлекателна. Тоест за работа, която ще ви позволи да придобиете нужната ви квалификация и да се здобиете с професионална кариера. Освен това добавям, образование под форма, която би насречила предприемаческия дух. Втората част от доклада е посветена на регулаторната рамка. Проведох а, консултации с предприемачи и те често твърдят, не само, че има прекомерна регулация, но в много страни има и нестабилност, несигурност, тъй като а, регулациите се променят прекалено често. Предполага се, че големи мултинационални компании ще прилагат, ще се спазват тези регулаторни изисквания. Тоест, не, когато се изготвя регулаторната среда, не се мисли да напред за малките компании и всъщност тази, че се пренебрехме техните нужди, а те трябва да бъдат третирани по различен начин от големите корпорации. И в третата и последна част от доклада си разглеждам въпроса за еднаквите условия на конкуренция. и в други парламентарни комисии. Нееднократно сме чували, че малките и средни предприятия обикновено са в по-неправдана позиция по отношение на данъчното оплакане. Комисарият Хил наскоро заяви на едно от станите по монетарни комисии, че съгласно направено проучване, данъчната тежест върху МСП е до 30% по голямо и това се дължи на факта, че големите мултонационални компании могат да си позволят да укриват или избягват данъци. Всички чухме какво се случи с скандали като LuxLeaks и панамските досиета, там, с която се занимава, между другото, отблизо и в специалната комисия таксе. Така че проблема с способността засяга и трудностите, които изпитват а, МСП да се приспособят към а, начинът по който се прилага регулаторните изисквания. Както вече казах, част от тези регулаторни изисквания може би са облагодетелстват големите мултинационални компании, но всъщност те често се отрицават отрицателно на МСП. Също така а, отбелязвам, че трудности, които се сблъкват МСП, са особено по-силно проявени в някои региони в Европа, сравнени с останалите. Всеизвестен е фактът, че новите държави членки на Европейския съюз са, са изградили пазарните си економии економики, извинете, след 1989 година и то чрез привличане на преки чуждестранни инвестиции, чрез а, на достъп на големите национални компании до техните економики. И проблемът е, че в а, тези страни има много сериозни трудности за МСП, тъй като отношението към мултинационалните компании и към МСП е много различно и това се вижда много ясно. И това е факт, който би трябвало също да вземем предвид, а именно разликите вътре в самият е, Европейски съюз, когато говорим за еднакви възможности и е, справедлива конкуренция при възможностите за развитие на МСП. А както знаем, МСП са гръбнака на европейската економика. Те също така представляват и мнозинството от работодателите в Европейския съюз. С това приключвам представянето на проекта доклада си. Започнахме първите размяна на мнение с докладчиците в Сянка и се надявам, че ще имаме гладко сътрудничество тук нататък, в което ще допринесе за подобряване на проекто доклада. Надявам се, че ще успеем да изготвим един документ, който да бъде уместен и успешен поне в някаква степен, тъй като всички искаме едно и също нещо, а именно да помогнем на МСП в Европейския съюз да се развиват и по този начин да допринесем за борбата срещу безработицата, която сама по себе си е сериозен проблем. Всъщност един от най-сериозните проблеми, с които сме изправени днес. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Бах. Thank you. I will uh, read my colleague. Uh, благодаря ви. Ще прочета изказването, което подготвила колегата Дейдре Клуне, тъй като тя не може да присъства днес тук и да ви го представи сама. Най-напред бих искала да благодаря на добре свършената работа за доклад свърши работа докладчика. Докладът обхваща редица области и теми, които са важни за МСП. Докладът също така се съсредоточава върху достъпа до финансиране, уменията, по-добрата регулаторна уредба и несправедливото данъчно облагане. Смятам, че това са едни от основните приоритети. Но в качеството си на в Сянка Смятам, че трябва да се направят някои добавки. По отношение на неравенството между половете, смятам, че трябва да се постигне напредък по отношение на равновесието между личния и професионален живот, чрез по-добри уредби за родителски отпуск, както и други инициативи за по-гъвко работно време, възможно хората работят повече или по-малко според нуждите си. Също така трябва да се обърне особено внимание на самотните родители и хората, които се грежат за близки. Освен на достъпа до финансиране, би, би следвало да, да насърчим държавите членки да приложат мерки за подпомагане на инвестициите, И също така призваваме Европейската комисия да създаде европейска рамков, европейски рамков регламент за краудфандинг в Европейския съюз. Чрез по-добра регулаторна рамка би следвало да насърчим държавите членки да продължат да работят за разработване на единни гишета, където да се предоставя информация за всички регулаторни изисквания, с които трябва да се е, справи е, всеки човек, започващ свой бизнес, в който иде отрасъл на економиката. И накрая в областта на образованието би следвало да се предприемат мерки за по-добро е, признаване на квалификацията и дипломите в Европейския съюз, включително и чрез признаване на онлайн сертификати както, както и признаването на неофициално образование в цяла Европа. Това са само няколко примери за, нагла... за насоката, която, по която ще работя за подобряване на доклада. Като цяло смятам, че докладът е добър и трябва само да бъде малко до усъвършенстван. Благодаря ви. Uh, thank you, Емилиан. Благодаря ви. Емилиан Павел има думата. Благодаря ви, господин, госпожо председател. Бих искала да благодаря на докладчика професор Краснодепски и екипа му за добрият доклад и за приобщаващи подход, който приложи при изготвянето на доклада. Съгласен съм, че МСП играе важна роля при насърчаване на економическия растеж и най-вече създаване на качествени работни места. При все това, подкрепата, която се оказва на МСП, не е еднаква в Европейския съюз. Ако се погледне какви действия се приемат от обществените власти по отношение на правната сигурност и най-вече по отношение на прилагането на важно законодателство в областта на здравеопазването, трудовите условия и образованието. Чрез изменението, което ще внесем, насърчаваме за по-лесен по достъп до микрофинансиране, както и подкрепа за новопояващи се предприятия, за да може да се увеличи техния потенциал за създаване на работни места. Също така призовавам държавите членки да разработят активни политики на пазара на труда за насърчаване на иновациите и предоставяне на качествени публични услуги, както и публични инвестиции и частни инвестиции в МСП. Също така ще подчертаем, че трябва да се насърчават партньорствата между местните власти, образователните учреждения, МСП, профсъюзните организации и организации на гражданското общество. включени и по отношение на наблюдението и контрола на ефикасните стратегии за насърчаване на създаването на качествени работни места. Също така трябва да се насърчат социалните партньори и да участват активно в, в процеса на формиране на образователните системи в Европейския съюз. И на последно място призовавам за подобряване на регулаторната рамка за социално предприемачество. Благодаря ви. Благодаря ви. Третия докладчик в сянка е Мартина Дяволова. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за представянето и обзора на който доклада му. Съгласно с по-голямата част от съдържанието на проекто доклада, координаторът ни Мариана Харкин участваше на, на първото заседание за докладчиците в Сянка вместо мен и тя представи основната позиция на АОДЕ. Жалко е, че трябваше да отложим работата, но нямам, това не зависи от нас. А междувременно аз внесох изменения заедно с колегите. Така че мога да ви кажа, съдържанието някои от тях, насърчаваме, призоваваме за насърчаване на предприемачеството сред младите хора, както вчера стана неясно от изслушването, съвместно изслушване с Комисията по култура и двамата комисари смятат, че това трябва да бъде един от приоритетите на, на програмата за нови умения. Също така призовавам за стабилна и насърчаваща регулаторна уредба. Докладчика с пълно право подчертава, че МСП се нуждаят от такава регулаторна рамка и от правна сигурност, за да могат да функционират възможно най-добре. Главно с това обаче те се нуждаят и от а, насърчителни мерки за МСП, МСП микропредприятия, обявяващи се предприятия и други създаващи работни места. Също така, трябва да се намалят оперативните разходи на МСП чрез цифровизацията, особено чрез а, а, цифровизация на услуг, публичните услуги чрез електронното правителство. И не на последно място, няма да се изненадате, че ще внеса и някои изменения за пригодяване на уменията с професионалните обучения и предвиждане на бъдещите нужди, защото, както знаете, МСП имат много специфични нужди в това отношение. Благодаря ви за сътрудничеството и с нетърпение очаквам работа по окончателния вид на доклада. Благодаря ви. Благодаря. Не виждам господин Силикиотис. Вие го представлявате. Добре. Благодаря ви, госпожо председател. Ще прочета от името на господин Силикиотис неговите коментари по доклада. Та би искал да благодаря на докладчика за свършната от него работа, както и за ентусиазма, който работи по доклада. Обедена телевица очаква по-нататъчното сътрудничество по доклада. Като цяло, нашия докладчик в Сянка е съгласен с подхода, че МСП трябва да бъдат по-добре защитени, тъй като те са гръбнака на европейската економика. Мисля, това докладчик в Сянка на ГУЕ не е сигурен дали може да се говори за отрасъл на МСП, както споменава в параграф 1. Също така той отбелязва, че като цяло се възприема, че надниците и социалната защита на служителите, т.е разходите, свързани с труда, се възприемат като бреме за МСП в параграфи 3 и 13, например. Не бива да забравяме, че МСП не бива да допринасят за социалния дъмпинг, който се налага от мултинационалните корпорации, ако направо отбелязвате в параграф 4. И третия, последен коментар от общ характер. Вижда се по-скоро поставяне на акцента върху интересите на предприятията, вместо да се обръща повече внимание на самите МСП и на работната сила. И от тази гледна точка сме готови да обсъждаме доклада параграф по параграф и сме готови да внесем изменения и да обсъдим евентуалните компромиси за някои, които ще предложи докладчика. Благодаря. господин Жданока докладчик в сянка. И аз бих искал да благодаря на колегата Краснодемски за отличния доклад. Изваредно важно е, когато обсъждаме безработицата, да, из, изтъкнем всички преимущества на предприемачеството и възможността малките и средни предприятия да създават работни места. Сега, въпросът е тук как да се защитат и и а, правата на работодателите предвид, че социалният диалог, защото нас до малките и средни предприятия, далеч не е такава разпространена форма на взаимоотношения, както е при големите предприятия. Също така, докладчикът се е спрял на някои по-специфични форми на орган, трудова организация, като кооперациите, трудовите кооперации, които понякога са много, много полезни и, се, и успяват а, така да, да запазат а, своите своя личен състав. Много често, когато се блъскват с финансови проблеми, те по-скоро намаляват възнаграждението, вместо да уволняват или да се отървават от своите служители. Така че това е много важен проблем, който също трябва да бъде обсъждан. Господин Доминик Мата. Благодаря, госпожо председател. Бих искал, бих искал да благодаря на господин Краснодемски за извършената работа. Искам да го поздравя, а ние не го правим често. Защото той успя да, да постави малките и средни предприятия в сърцевината на системата. Факт е, че те е, представляват и създават от между 85 и 90 процента от работните места. За тях трябва да се грижиме, а да престанеме да се занимаваме с многонационалните предприятия. Обикновенно малките и средни предприятия са винаги онези, които са е, минати в кавички те плащат а, данъците. Но когато банките, когато става дума за финансиране, банките подкрепят банките и многонационалните предприятия. Местните органи на властта да, там също нищо не се отпуска за малките и средни предприятия. Сроковете за изплащане на фактурите или на извършените услуги може да им се, да им се плати след 30, 60 или 90 дни, дори когато клиентът им е, е местен орган на властта. Обикновено. обик, обикно, обикновенно разпоредителят е този, който решава кой кога ще получи своето възнаграждение. Така че още веднъж поздравления, господин докладчик, ще ви подкрепим. Но още веднъж ми се струва, че подхождаме към проблема от към неподходящ ъгъл. Вие питате как да им помогнем да създадат работни места. А аз питам как да помогнем на малките и средни предприятия да не се сблъскват с проблеми и да не закриват работни места. Всеки ден се закриват около 1000 работни места в малки и средни предприятия. Едно в близката месарница, едно а, при е, автомобилният а, техник, едно в хлебарницата. Така че преди да, преди да мислиме как да създадем нови работни места, как да помогнем на малките и средни предприятия да не закриват съществуващите работни места, благодаря ви. Благодаря. Аз сега давам думата на господин Краснодемски, докладчик. Бих искал да благодаря на... Томас Пан иска да вземе думата преди да дам думата на докладчика. Да, поискахме думата, защото темата ни занимава. Господин Красилевски е човек, с когото се познавам добре летим с един полет за Брюксел, говорим си, защото той знае немски и общо взето ме запознава с положението в Польша. Докладът е чудесен, казах го и на колегите от политическата си група, защото е важно не само да кажем колко им е трудно на предприятията, а да посочим потенциала, който имат те. Това е правилният подход изтичането на мозъци, което се подчертава, също е много важно. Обучаваме хора за малки и средни предприятия, които все още имат съзнанието за съхраняване на работни места, но а, все пак трябва да се погрижим хората да намират работни места, а не да бягат от нас. И второто, конкуренцията на сивата економика. Много правилно авторът посочва, че тя, е, тя съществува и никой не се опитва да я контролира. Да, ние вярваме в силата на МСП, но трябва да има рамка, в която те да действат в, а, сред малките и средни предприятия имаше такива, които имаха три годишни и 5 годишни планове. Сега вече няма такава, дълго, такова дългосрочно измерение и при тях. Освен това, много добре а, се спирате на темата за различните курсове, квалификационни мерки, които са необходими. Да, точно така е. За да дадем възможност на МПС да се погрижат да, обучат млади, да обучават млади хора. В много страни, включително и в Германия, се създават така наречените съюзи за заетост. Това са нещо като пактове за обучение и квалификация. Мога само да препоръчам. Това е Алианс за младите хора, който им предлага отлични шансове. И свършвам, госпожо председател, в някои от предприятията темата за социалната отговорност не е само на хартия, а наистина е част от тяхната реална програма. Ако стане, в пове... Ако стане така в повече предприятия, ще сме направили огромна прачка напред и не мислете, че ви говоря като романтик. Напротив, това го има в много предприятия. Благодаря ви. Мога само да подкрепя вашия доклад. Ще имам само едно а, предложение, а, което до 27 април ще внеса. То е положително. To... Благодаря. Господа Сантар, благодаря госпожо председател. И аз исках да се изкажа по доклада и темата, които са от голямо значение. Първо бих искал да благодаря на колегата Краснодемски за отличната работа, която много съвпада с нашите възгледи по въпроса. И аз бих искал да, на, да наблегна на ролята на малките и средни предприятия за създаване и запазване на работните места, но важно е също така да подчертаем и специфичната роля в различните отделни региони, защото много често тези предприятия са а, източник на ноу-хау и спомагат а, за а, квалифицирането на младите хора. Така че, струва ми се, че първото, което трябва да направим е да обучиме младите на партньорство. Още от съвсем млади младите хора трябва да имат фирме на културата. За тях предприятие фирма не трябва да бъде мръсна дума, а те трябва да се стремат към предприемачество. И също така е много важно да създадем необходимите правила, за да осигуриме стабилна среда за малките и средни предпримати. Трябва също така да призовеме и държавите членки да не прекаляват с а, броя на правилата и а, бюрократичността, защото те са истинско бреме за малки и средни предприятия и да вземем предвид всички специфики, за да не трябва в последствие да въвеждаме дерогации. И да в целия законодателен процес да не забравяме какво е мястото и как той ще се отрази върху малките и средни предприятия. И това трябва да стане в по време на трилога. Господин Краснодемски, ако искате нещо много набързо. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на колегите за това, че допълниха моя доклад и, и че така изразиха някои несъгласия и критики, включат, включително проведах много разговори с представители на малки средни предприятия, с сивата економика, разговарях с хлебари, с други занайчи. Те споделиха с мене своите проблеми. Да, господин Мане прав, независимо какви са нашите а, политически възгледи в. А, а, в един момент, когато пътуваме заедно, се опознаваме, научаваме повече един за друг, обменяме мнения за проблеми и пътувайки за Люксембург и за Страсбург, разговаряме за родните ни страни, обменяме информация. Благодаря, господин Кръстодемски. А сега ще имаме една презентация за създаване на малки на работни места в малки и средни е, предприятия от страна на госпожа Ирена Манди. Така че давам думата на госпожа Ирена Манди, която е, прави изследвания по въпросите, свързани с създаване на работни места в малки и средни предприятия. Първо, благодаря ви за поканата и за възможността, че мога да ви представя а, тази това изследване. Както вече беше казано, малките и средни предприятия са не само гръбнака на, иконо, економиката, но също, също така а, създават динамично развитие на европейския трудов пазар. Данните от 2014 година сочат, че това е първата година след кризата, в която малките и средни предприятия са започнали да набират и наемат нови трудещи се. Така че това е в момента. Ще, така ще говорим за малките и средни предприятия, тяхното развитие, но също така и как те положително са, допри, допринасят за развитието на Европа. Знаеме отлично, че не всички малки и средни предприятия се развиват и не всички искат да се развиват. Има някои, които постигат отлични резултати, но не искат да се развиват, така че не трябва да ги слагаме всички в един модел и под една шапка. Въпросът е да си зададеме въпроса защо някои искат да растат и какви са трудностите, с които се сблъскват и по какъв начин може да им се помогне. Така че аз ще се опитам да отговоря на тези въпроси и ще говоря само за малките и средни предприятия, които искат да създават допълнителни работни места, защо те го правят, а другите не Says how do they create jobs and with regard to... Така. Смятам, че наистина може да се създаде една по-добра рамка, която да помогне на малките и средни предприятия да се развиват хармонично. Какви са а, препятствията пред развитието на малки и средни предприятия? Защо някои са по-динамични от други? Дали всичко зависи от структурни показатели? На... Обикновено новосъздадените стартъпи, тук бързо развиващи се предприятия са онези, които се развиват най-динамично, създават много работни места, но като цяло се оказва, че моделът е доста по-сложен от това, което си представяхме в началото и че развитието се влияе от най-различни показатели, някои от които важни, външни, това са сините в синята част на екрана, докато другите са, например, достъпа до финансиране, данъчното облагане, бюрократични пречки, препятствия и така нататък. Има, разбира се, и вътрешни е, показатели, вътрешни критерии, които е, влияят върху развитието на малки и средни предприятия, желанието да излезат на международния пазар, да търсят някакви други ам, пазари. И като разбира се, всички тези условия са много различни и са специфични за всеки отделен случай. Въпросът е също така да си зададем, да, да се запитаме кои са предприятията, които влияят на развитието на цялостната система. В доклада създадахме така наречения профил на малкото или средно предприятие, т.е. идеалните критерии и деталните характеристики на предприятието. в които сме включили фактори като ново създадено предприятие и така нататък, динамично, но също така и други критерии, като желанието да се поемат рискове, бизнес управлението company needs to be perceived as attractive като същевременно начина по който предприятието създава свой имидж на пазара, начина по който иска да бъде възприят и така. Так. Както виждате, това е един комплексен набор от а, фактори, пречки и така нататък и ще видим по какъв начин можем да помогнем на предприятията да превъзмогнат всички тези трудности. Виждате тук а, с, а, определение на трудовите условия за работещите в малки и средни предприятия. Виждате, че разликите са много големи, зависят до голяма степен от размера на предприятията, от периода, в който са снети тези данни по време на криза или след кризата. Виждате, че в микро предприятията е имало спад във всички категории, докато в малките предприятия е, е имало намаление на възнаграждението това този график отразява както разликата в условията и в спецификите, така и в разликите в трудовите условия на малките и средни предприятия. В зависимост от насочеността на изследването, някои смятат, че е, кризата е имала по-тежки последици за малките и средни предприятия, отколкото за големите предприятия, а някои смятат, че е точно обратното. Но при всички случаи, що се отнася до възнаграждението, възможности за професионална кариера, развитие и така нататък. Е, естествено, условията са били много по-лоши и е, са се влушили в е, малките и средни предприятия, отколкото в големите. В началото вече споменах, че искахме да разгледаме как се развива процеса на създаване на работни места в МСП. И тук едно, един първи изход, до който стигнахме, който никак не е изненадващ, е, че по принцип в МСП това ще се случва по много неформален начин. Всъщност, собственик, предприемачът или менеджерът взема това решение тъй като всъщност и създават работни места не също толкова често, колкото в е, големите мултинационални компании. За сметка на това, се разлика от много други управленчески решения, които се взимат в МСП, това решение е в много голяма степен е стратегическо. Тоест, те обмислят внимателно дали има смисъл да създават е, такова работно място или не, не искат да имат стратегия на голям брой назначени и съкратени лица, а искат да имат стабилна заедост. Така че те обмислят дали в дългосрочен план ще могат да предоставят работа на съответно наето лице и колко ще им струва това в дългосрочен план. Споменахте също така и неформалната обучение, придобиването на умения. Това също е много важно в процеса на наемане на работа. Така че за МСП дипломите и сертификатите обикновено са само ам, кутийка, на която се отбелязва на хартия, но най-важно за тях са уменията. На това се основават те, когато взимат решение за създаване на дадено работно място или наймане на даден работник. И затова обикновено има не само едно интервю за работа, а повече, някой път дори до 5-6. И в тях взимат участие често не само менеджерът, но и бъдещите колеги, защото за тях е важно да, да се уверят, че не което смятат да назначат, добре ще се впише в съществуващия вече екип. Други важни елементи, които вече споменаха, е, че МСП се сблъскват с проблеми, е, защото те често не намират уменията, от които се нуждаят а, на пазара на труда. Те също така не са толкова видими на пазара на труда, колкото мултинационалните компании се сблъскват с други проблеми, като законодателството в областта на трудовото законодателство и други. В заключение е, няколко коментара относно политиките и евентуални потенциал за развитие. Тук е, за пореден път е, обсъждаме нещо, което вече беше споменато нееднократно, а именно общата среда за развитие на економическата дейност, правната сигурност и някои други по- меки елементи, като например духът на предприемачество, който беше споменат нееднократно, развиване на една култура на поемане на риска, но и е, цялостно подобряване на средата за дейността на МСП. Тоест цялостната подкрепа, която се предоставя на МСП, не винаги трябва да идва задължително от правителството. Организациите, обединяващи МСП, са много важни в редица държави и те са в много добра позиция да подпомогнат този вид предприятия, тъй като те ги познават много добре, знаят как точно да ги подкрепят, с какви инструменти но в други държави членки средата за развитие на подобни организации на МСП не е толкова положителна, така че тук нашият призив е да им дадем възможност да, имат, да могат да подкрепят МСП. Тук важен елемент е свързан с а, трудовото законодателство, въпрос, който вече беше споменат, а именно сивата економика, която а, се превръща в а, конкурент на МСП. Правна уредба, която може би не е пригодена към нуждите на МСП. И както казах, уменията на кандидатите, които не винаги отговарят на нуждите на МСП, така че може би ще трябва образователната система да се пригоди към конкретните нужди на МСП. Едновременно с това знаем, че самите МСП са много добри при предоставянето на вътрешни обучения, било то официално или неофициални, чрез програми като чирекуване, например. И подобни инициативи също би трябвало да бъдат подкрепени, тъй като те допринасят за създаването на работни места от страна на МСП. И накрая, как може някои от тези инструменти как мога да изглеждаш някои от тези инструменти за насърчаване на създаването на работни места от МСП? Сгледахме някои от тези инструменти, взехме предвид всички специфични характеристики, е, които могат да превърнат МСП в по-динамичен е, създател на работни места. За нас по-уместно е да създадат цялостни пакети, които да обединят някои от тези елементи, е да ги координират. И тук стигаме отново до единното гиша, което вече беше споменато. Мисля, че ще спра до тук. Благодаря ви за вниманието. Тук имат някакви въпроси, ще отговоря с радост. Yes, well, uh, thank you very much for this inspiring uh, introduction. I don't think that we have time for questions. But... Благодаря ви за изключително интересното представяне. Не мисля, че имаме въпроси за въпро... не, не мисля, че имаме време за въпроси но ще изпратим доклада ви на всеки един от членовете на нашата комисия. Thank you very much for being here and for giving us this opportunity. Thank you. Uh, I just also want to remind you Бих искал също така да ви припомня, че крайният срок за внасяне на изменения е 27 април, 12 часа. На 30 май ще разгледаме измененията на господин Кръсн, по доклад на господин Кръснодемски, а приемането на доклада е за 15-16 и юни, за което е предвидено да бъде прият в пленарна зала през месец септември. И така стигаме до точка 16 от дневния ред. Социално приобщаване и интеграция на пазара на труда в контекста на текущата процедура по изготвяне на доклад по собствена инициатива за пешенците. Най-напред ще дам думата на госпожа Мануела Гелен от Европейската комисия. The rapporteur and the shadows and others still here като ще дам да разбира се, на координаторите, докочите в сянка и други колеги, които все още присъстват на заседанието. Започваме с госпожа Гелен. Имате думата. Госпожо председател, госпожа Геленка не може да е присъства поради промяна в графика и, така че аз ще заместя. Председателката прекрасно, имате думата. I will start with a few considerations uh, about ще започна с няколко коментара по темата, която обсъждаме, а именно социалното пообщаване и интеграция на пазара на труда на бежанците и лицата, търсещи убежище. На първо изказвам се от името на Мануела и от името на работната група по интеграция на пазара на труда, която беше създадена в комисията в Генерална дирекция Трудова заетост. Интересен на пазара на труда е сред основните правомощи на държавите членки. След това Европейския съюз може да играе важна роля чрез поставяне на подкрепа и насърчавайки дейности на държавите членки, например насърчавайки обмените на, обменът на най-добри практики, за да се гарантира възможно най-ранна интересен на на труда и добро освояване на наличните европейски средства настоящото положение на бежанците в Европейския съюз очевидно изисква по-амбициозни и координирани действия във всички политически области, особено по отношение на заедостта, образованието, социалното приобщаване. Това са само част от областите. Трябва да се получим от миналото, включително и чрез обмен на най-добри практики и опит сред всички участници. Освен да се отговори на непосредствените потребности на бежанците, трябва да се насълчава активното участие в живота на приемните държави, включително и интеграция на пазара на труда. Действителност, е, успешната интеграция на пазара на труда е ключът към тяхната интеграция. За целта държавите членки трябва да гарантират, че лицата търсещи убежище имат достъп до пазара на труда най-малко 9 месеца след датата, до която са подали молба за международна закрила. Някои държави и членки дават възможност на лицата, дължащи обежища, да навлязат на пазара на труда дори по-рано, като например Швеция, Гърция и Португалия им дават незабавен достъп до пазара на труда. Австрия и Германия 3 месеца подаване на молбата, а Белгия 4 месеца по-късно. От други държави и членки последвах този добър пример. Така, например, Италия се крати периодът на изчакване от 6 месеца на 2 месеца. За да се улесни интеграцията на пазара на труда е важно да се предоставят езикови курсове и обучение, в частност за децата, както и професионални обучения. Важно също така да се ускори процеса на признаване на уменията и квалификацията и улесняване на достъпа до пазара на труда поставя възможно най-ранен етап на информация за културата и обичаите на приемната държава също е много важна. Мрежата на социалните служби също работи за обмен на добри практики, но също така и за обединяване на усилията за преодоляване на, на предизвикателствата и интегриране на бежанците на пазара на труда на съответните държави членки. Това е много важна платформа за диалог между различните участници на пазара на труда и установяване на конкретните нужди на бежанците. Бежанците притежават различни умения, които биха могли да допринесат за економиката на приемните държави. За да гарантираме, че тези умения се използват в пълния потенциал, трябва да се гарантира незабавно предоставяне на обучение, като например езикови е, курсове. Те вървят ръка за ръка с усилия и действия за удостановяване на това какви умения и квалификация вече притежават бежанците. Като чухте от комисария Тайсен вчера, комисията скоро ще предложи програма за нови умения, която ще включва и бежанците. Освен това, Европейски социален фонд може да подпомогне тези мерки за по-бърз и по-лесен достъп до пазара на труда на новопристигналите. Това може да бъде подкрепено в рамките на специфична всяка държава препоръки в контекста на европейския семестър. Не всички държави членки обаче са адекватно разполагат с адекватните капацитет за разглеждане на молбите и предоставяне на необходимите услуги на беженците. Затова трябва да се подобрят средствата и ресурси, с които разполагат местните органи самоуправление за интеграция на бешенците, включително и за интеграция на граждани трети страни с увреждания, както и в частност на лицата търсещи убежище. А сега ще кажа няколко думи какво правим ние конкретно в Генерална дирекция трудова заетост, като членове на работната група. Работната група беше създадена през октомври 2015 година, т.е. миналата година след едно доста горещо лято, ако мога да си позволя да го кажа, горещо лято в Европа, от гледна точка на потоците от бежанци. Целта беше да се целенасочат дейностите за интегриране на бешенците на пазара на труда в други дейности на Генерална дирекция трудова заетост, както и по-добра координация на нашите дейности с дейностите на други генерални дирекции, които работят в същата област. За този контекст на първо място работим в тясно сътрудничество с Генерална дирекция вътрешни работи и други отдели на Европейската комисия. Съсредоточаваме се все по-голяма степен върху рамката на европейския семестър, изимаме предвид предвикателствата и трудности, пред които са изправени хората с, с с мигрантски происход или бежанците. Също така, както вече казах, Така се напазваме на труда преди всичко е отговорност на държавите членки. Ето защо ние в Европейската комисия се опитваме да съберем обещаващи най-добри практики, възнамеряваме да ги направим достъпни он, онлайн, за да може други заинтересовани страни да могат да почерпят опит от тях. Това също е куща наша работа. Също така работим за да подпомогнем на държавите членки чрез обмена на най-добри обещаващи практики. И в а, това отношение предвиждаме програма за съвместно учене по темата. Мероприятието ще се проведе на 22 юни през, а, в Брюксел и ще поканим комисаря Тайсън да участва на това събитие. Също така работим и по няколко програми за съвместно обучение. Това са програми, които дава възможност държавите членки да обменят опит и най-добри практики. И една от държавите, която е проявила интерес да участва в тази програма е Испания, така че ще предвидим провеждането на мероприятие в Испания през месец май. Също така, наскоро беше създадена нова мрежа за сътрудничество за подпомагане на мигрантите в контекста на Европейския социален фонд. Тази мрежа обединява всички управляващи органи, социалните партньори и други участници по ИСФ с цел обмена на добри практики. Първата среща на тази мрежа бе през месец февруари тази година тук в Брюксел. Както вече казах, опитваме се да вземем предвид в програмата за нови умения специфичните нужди на бежанците, особено по отношение на признаването на квалификацията им. Също така, се опитваме да предоставим подкрепа за, на служителите, които работят пряко с мигрантите при оценката на уменията и квалификацията на бежанците. И не на последно място предоставяме насоки на държавите членки за това как могат да се използват европейски средства при интегрирането на бежанци и лицата с убежище. И тук мога да ви дам малко повече сведения. Европейски съюз, за да се подобрят възможности за вземане на работа на лицата, търсещи обежище. Както знаете, Европейски социален фонд вече може да предостави много ценна подкрепа за тяхното социално приобщаване и бърза интеграция на пазара на труда. Мерките, предвидени за интеграцията на лицата, търсещи обежища и мигрантите като цяло, включват езикови обучения, установяване на уменията и професионално обучение. При все това, подкрепата по СФЕ може да се предостави и само на лицата в щитилбежите, които имат законен достъп до пазара на труда. И то само в случай, в който държавите членки предоставят експлицитно достъп на лицата, търсещи убежище, достъп до професионални професионално обучение. Освен подкрепата за самите деца, ще обежда и техните семейства. Европейският социален код може да се използва и за повишаване на административният капацитет на публичната администрация и НПО, които работят с специфичните потребности на лицата, търсещи международна закрила. Освен Европейски социален фонд, разполагаме и с Европейската програма за подкрепа на най-нуждаещите се лица. По този начин може да се предостави непосредствена помощ на бежанците под формата на храна и подслон и да им се предоставя закрил независимо от правния им статут. Но отново държавите членки са натоварени с правомощията да определят тези групи, за които се иска помощ от програмата. Благодаря ви. Благодаря много. А сега Патриша Силвейра Дакуня и Сузан Крац от отдел А. Имате думата. Благодаря ви. Благодаря за възможността за да, това, че можем да представим представиме нашата работа пред вашата комисия по искане на координаторите от вашата комисия. Сме подготвили три а, становища, които ще спомогнат за, за написването на доклада на вашата комисия. Първо, идентифицирането на различните области на политики и спорните проблеми, с които се натъкваме, а другите становища бяха подготвени от наши експерти, основно европейските мрежи и платформи за интегриране на бежанците и мекият метод на координация и третият относно а, добрите практики. А сега аз ще дам думата на Сюзана. Благодаря, Патриша. За следващите 8 минути просто мога да, да почертая някои основни проблеми относно добрите, добрите практики и ам, пухите, които можем да извлечем от до сега провежданата политика. Сега ще се спра на някои количествени показатели. какво означават миграционните потоци за труд, трудовия пазар и трудовата сила в Европа? Предвид броя, около 1 милион от тези мигранти ще се влеят в трудовия пазар, т.е. не повече от 0,1%. За Германия броят е голям. И ако пресметнеме броя на тези, които ще се влеят в трудовия пазар, то техния брой ще бъде около 1,5% от е, цялата работна ръка, т.е. допълнителна е, трудещите си. Но тъй, тъй като е, безработи, безра, безработицата е ниска в страната, това може да се отрази по-скоро на цифрата на безработицата. Както стана ясно, ефектите на а, изместване на тежестта на трудовия пазар са краткотрайни. Сега, колкото до цената или разходите за трудовия пазар, те могат да бъдат от порядъка на 1% от БВП в Швеция, 4% в Германия или 0,8% в Дания. Така че, но не винаги става дума само за преки разходи. Естествено, интеграцията не става безплатно и, и според данните, с които разполагаме от Германия, 80% от тези, които са се регистрирали на трудовата борса, нямат а, признато или не са а, не, не, са, не са получили а, професи, професи, професионално а, обучение, да не, е, и повечето от тях не са вероятно минали все още през е, езикове и курсове. Най-вероятно обаче повечето от тях ще останат е, за по-дълго време в Германия. Това са количествените аспекти. А сега ще ви спомена за набраният от пет организации опит а, и а, те са, тези изследвания са базирани на а, данни про, от а, изучаване процесите на миграция, също така по данни на ОИСР и е, на е, други е, международни организации Предложенията, направени от е, тези организации, са включени в е, доклада на комисията, т.е. има един широк консенсус относно това, което трябва да бъде направено. Тестовете на трудовите пазари е, изискват усилата на директивите да мигранти или бежанци да бъдат а, а, наети само ако за същото място няма а, гражданин на Европейския съюз, който да отговаря на критериите. Също така има известни ограничения относно самонаемането на тези лица. А, Пречките при, при достъпа са първо език, липсата на езикови е, умения, липсата на интеграци... Е, е, интеграционен е, план, невъзможност да се получи приравняване или признаване на професионалната квалификация за единствено в Обединеното кралство има а, малко по-гъвкава система. А, след това помощта а, за а, търсене на работа и получаване на целеви помощи. Целевите помощи се отпускат при много специфични критерии. А допълнителни мерки е, и целеви мерки са необходими само за онези е, бежанци, които не говорят е, езика на страната, в която са попаднали. Колкото до интегрирането в обществото, то включва достъп до езикови курсове, е, помощ от страна на неправителствени организации, които предоставят е, помощ, включително и е, чрез своите доброволчески звена. И последното е специфичните нужди на бежанците и по-специално на жените бежанци, защото те като цяло се интегрират по-трудно. Равноправното, равноправният достъп до Социалните служби е също нещо важно, тъй като не всички а, е, бежанци са търсещи убежище и съответно нямат същия достъп до социални услуги. А, е, и е, за тази група трябва да се предвидат специфични мерки. И още нещо. А, финансовите а, проблеми, свързани с минималното за възнаграждение и, и а, а, процента на социалните помощи, получавани от мигрантите. Например, в Дания този процент бе е намален специално за мигрантите. Второ, условието при което се отпускат социалните помощи и възможност да бъдат санкционирани мигрантите и бежанците, когато не изпълняват съответните критерии или не участват в предложените мерки. А, също така обсъждане с, с, с, с отговорните органи на МОД възможността за борба с социалният дъмпинг. Сега, в в, в, в момента може. Трябва да отчетеме липсата на сравними данни за отделните държави членки и второ обмена на добри практики. Всички са съгласни, че подобно подобен обмен трябва да е, бъде осъществяван, но е, липсва достатъчно материални фактологи. И на трето място е, работата на европейските мрежи и платформи. Това Наистина в Европа съществуват многобройни мрежи и платформи, като се започне с Европейската миграционна мрежа, е, тематичните мрежи, създадени по силата на Европейския социален фонд, е, работни групи за е, жените мигрантки, както и е работна група в рамките на Евро, СИТИС. като цяло интегрирането на бежанци се е доста така ам, сходно с е, цялостното интегриране на мигранти, но разбира се, има и свои специфи... специ... Е, специ... специ... Е, специфики. Така, това са така някои ключови моменти Аз сега ще представя и някои ключови моменти от европейските инструменти за финансиране на тези мерки. За да можем да отчетеме резултатите от мерките, които се прилагат и техното финансиране са необходими поне 5 до 6 години. Дори и държавите членки да предприемат някои специфични стъпки и комисията го отчита, то трудовите пазари на държавите членки могат да бъдат изправени през пред дилема дали да използват повече средства по линията на Европейския социален фонд и тези средства няма ли като в Гърция да отидат повече за финансиране дейностите за интегриране на бежанците, отколкото за дългосрочните безработни от страната им, имаше предложение за създаване на допълнителен инструмент за финансиране и по-специално финансирането на общините, които на практика работят по интегрирането на бежанците на место. както и предложение направено от Европейският парламент за увеличаване средствата насочени към Европейския социален фонд в размер на 25% от общата сума, предназначена за политиката на сближаване. Съжалявам, бях малко така, разпрострях се малко. Благодаря ви, че не ме прекъснахте и съм готова да отговоря на всички ваши въпроси. Hey, um, uh, we have... Благодаря ви, благодаря и на двете ви. Мисля, че наистина има огромен интерес към темата. Uh, shall we take Shall we follow the list? We say that... Нека да се придържаме към списъка. Тоест ще ви дам думата за кратко изказване и ако имате въпроси, да ги зададете по време на това кратко изказване, след което ще дадем възможност на госпожа Крац и на госпожа Шивария Алкуния да отговорят. Но ако може в рамките на минута, минута и половина, не само да представите позицията си, но и ако имате въпроса, да го зададете, за да може да получите отговор. От име случай няма да успеем да се впишем в оставащото ни време. Съгласни с този метод на работа? Добре. В такъв случай давам думата най-напред на докладчика господин Пенифай. Грация миле, президенте. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря и за това, че организирахте тази дискусия за социалното приобщаване и интеграция на бежанците на пазара на труда. Много интересна тема за нас. Благодаря на Европейската комисия за това, че ни представи работната група на Генерална дирекция за етост. Едва ли съм единствения тук в залата, който смята, че а, именно тази дирекция трябва да бъде водеща в комисията, когато се работи в такава област, изискваща организационно и техническо ноу-хау когато пишех проекто доклада си, аз се опрях и на ценното сътрудничество с вас и с госпожа Гелен, която за съжаление днес не може да присъства. Мисля, че точно това е правилният път да се започне целенасочена дискусия за програмите. Публичният дебат също върви в тази посока. В своя доклад аз изказвам препоръки на базата на обсъденото с вас. Те са свързани с някои лабиринтови механизми на Европейския социален фонд и социалната интеграция, интеграцията на пазара на труда на бежанците. Всъщност, тук основни са два важни въпроса. Те са важни и за моя доклад. Първо, необходима е експерт експертна помощ, за да се извърши задълбочено проучване. В моя текст ще видите доста централни елементи от това, което казахте днес тук. Благодаря за това, че вършите тази работа. Благодаря за това, че толкова бързо постигнахте напредък. И една заключителна бележка във връзка с европейските фондове работния документ, който ни представяте, е, всъщност съдържа този основен момент, именно, че трябва да се съчетаят енергиите и ползите от различните политики. Ние подкрепяме този подход. Разбира се, че трябва да се намерят достатъчно ресурси, особено като се има предвид броят на молбите за убежище и молбите за международна закрила. Необходимо е многобройните програми и инициативи на европейско и национално ниво да бъдат координирани и съчетани в вид, така да се каже, на една дългосрочна ясна стратегия. Тук трябва да говорим за упростяване на управлението на фондовете, така че местните фактори, самите градове, които понасят огромна част от товара да имат бърз достъп до средства, за да могат да осъществяват социалната и пазарна интеграция на бежанците. Така че трябва да изчакаме преработването на МФР. Има, разбира се, опасност опасност погрешните действия да навредят и на Европейския съюз, и на бежанците. Господин Ман, като докладчик в Сянка. Госпожо председател, смятам, че е много важно, че се занимаваме с тема като тази, но нека да изясним още веднъж кое е основното. Когато а, ходя по училищата, много често казвам, че Жан-Клод Юнкер произнесе чудесно слово за състоянието на Европейския съюз. И той каза, че нези страни, които не желаят да участват в преразпределението на бежанците, и ги призова да помислят какво минало имат, защото те самите имат бежанска история. Мисля, че това е основното, това е базата, върху която можем да говорим за общ европейски път основната тема не е да запазим Шенген, въпреки че това е много важно. Трябва също така да, запа... да укрепим границите си, но най-важното е как се отнасяме едни към други. Крайно време е да стигнем до елементи, първите признаци на съгласувана политика в областта на убежището, Иначе ще, ще продължи да има екстремисти, които казват бойкотираме всичко, тези хора просто са луди, ако смятат, че могат да решат въпроса в национални рамки. Затова дискусията е много важна. Благодаря и на колегата Бони Фай, Мисля, че общият ни доклад ще бъде много добър, защото много от идеите ни са общи. Първият елемент – езикът. Това е много важно. Както комисията, така и ние в парламента трябва да наблягаме на това, че изучаването на езика, в който, на страната, в която бежанците пребивават, макар и временно, не представлява за тях наказание, а обогатяване. Ученето на езика е просто необходимост, ключ към еманципация, ключ към това бежанците да ни разбират. Не можем да се разберем с 100 думи английски а, образование на бежанците в, в пълно съзнание на това, че много от тях няма да останат достатъчно дълго в приемните страни. Но ако тези хора се образоват добре и се върнат един ден в страните си, те ще са овладяли знания, които да могат да приложат полезно в родната си страна. Мисля, че това е област, в която непременно трябва да се работи. Това е и много важен аргумент. Много се радвам, току-що говорихме за малките и средни предприятия. Радвам се, че много МСП казват, не всеки бежанец ни е нужен сега, но ние ще направим всичко възможно да им осигурим поне стажове, за да можем да разберем с какви знания и умения разполагат за да можем да ги интегрираме. Знам също така, че някои млади хора, водили сме много разговори по този е, въпрос, не искат обучение или образование, искат пари. Когато ги питаш е, за какво са ти пари, трябва да плащам на приятелите си. Под приятелите разбират каналджиите, на които дължат пари. Знаем всичко това. Това са отрицателни тенденции, които нямаме намерение да прикриваме. Мисля, че е необходимо още повече малки и средни предприятия да бъдат поставени в състояние да участват в политиката на интеграция. Това не е въпрос на сметки, това е въпрос на готовност да окажеш принос. И приключвам с темата за финансите, която безспорно е важна. Да, ще ни се Европейския социален фонд да бъде водещ вие току-що казахте, че е хубаво да се създаде допълнителен фонд. Да, добре, трябва да имаме допълнителен фонд, а не да а, разпределяме с лейката из целия свят някакви пари. Не, трябва ни фонд за целеви пари, от които да се почувства ефект. Това е по-добре, отколко или пък когато се вземат пари от а, средства от а, ЕСФ, те да бъдат целеви, целенасочени. Трябва да се опитаме да намерим а, така балансиран път към поемане на отговорността. Винаги вземаме, ние се, винаги разполагаме с определени средства, когато има и някакви а, човешки трагедии, когато има бедствия. Просто е въпросът те да са обвързани с хуманитарните ни цели. Благодаря ви. Thank you, Helga Stevens. Благодаря ви, Хелга Стивенс има думата. Thank you, Благодаря ви, госпожо председател и благодаря на колегите. Имам няколко коментара и няколко въпроса. Знам, че всички сме изправени пред огромно предизвикателство и смятам, че е важно да, се, да разгледаме различни възможности и различни цели. Съгласен съм, че държавите членки имат правомощия. Да, това е вярно. Но какво искаме ние? от тях. Мисля, че трябва да започнем да говорим за а, споделени права и отговорности, както по отношение на държавите членки, така и по отношение на беженците и мигрантите. Когато говорим за споделени права и задължения, трябва да видим как може да се включат и интеграцията и социалното приобщаване и дали трябва с това да на товарим самите бежанци. Ние сме длъжни да ги приемем, длъжни сме да им помогнем. Трябва да се опитаме да ги интегрираме по възможно най-добър начин в обществото си и включително и на пазара на труда. Но, за да може някой да бъде интегриран на пазара на труда, трябва съответното лице да притежава умения. Някои от, от бешенците вече имат умения, имат квалификация, но имаме нужда от по-добро наблюдение за това дали тези това твърдение наистина е вярно, дали наистина можем да предоставим а, обучения и ако съответното лице няма квалификация, трябва да започнем с езиково обучение. И ако ако, например, бащите се намират в Фландрия, трябва да учат холандски. Ако пък пристигнат в Валония, трябва да учат френски. Това е тяхно право и тяхно задължение. Ние не ги принуждаваме да дойдат при нас, насърчаваме ги да го направят, ако искат да се интегрират и да се възползват максимално от възможностите, които се предоставят тук. Трябва да проявят интерес да научат езика на приемната държава. И за те трябва да научат, да учат езика. И последният ми въпрос също е свързан за езиковите обучения. Няма да ги пренебреждаваме, но ако те искат да бъдат интегрирани на пазара на труда, ако говорим за сирийци, иракчани, те понякога имат квалификация, имат дипломи, някой път дори и са докторантски, докторантска степен, но дали те са в състояние да работят и да, да комуникират на холандски. Например, дори да имат квалификация, дали са в състояние да работят в болници, например, в Фландрия. Тоест, трябва да гарантираме, че обученията, които предоставяме, отговарят на техните потребности. Не може да се признава всякакъв вид обучение или квалификация, дошло от която и да е държава по света. Трябва да се гарантира, че разполага с необходимите изисквания, които отговарят на потребности на държавите членки. Трябва също така да, си, да има и адекватно равнище на познаване на езика, което отговаря на съответната квалификация. Някои професии изискват много високо и много добро езиково познание. И дали наистина държавите членки са състояние да предоставят всички тези професионални обучения и дали наистина състояние да слушат цялата тази работа, свързана с интеграцията на тези хора в обществото, без преди това и без съвместно с това, паралелно с това да интегрират някои други важни за нас ценности, като например равенството между мъжете и жените. Знаем, че много държави членки полагат максимални усилия, те направят всичко по възможностите си. Имаме нужда от повече обмен на най-добри практики. за да се получим не само от добрите резултати, но и от а, грешките, допуснати от някои държави членки в миналото, за да може да избегнем подобни грешки. И дали трябва да се използват а, средства по Европейския социален фонд за подобен обмен на добри практики, за подобни инициативи. Не съм много убедена. Също така бих искала да попитам за на най-добри практики, да видим как а, Запад е, държавите от източна и западна Европа могат да си помогнат. Насърчим също така властите да вземат предвид специфичните проблеми на жените бежанки. Защото знаем, че в миналото жените мисюлманки е, са били насърчавани да не, да не навлизат а, на пазара на труда, насърчавани по културни съображения, да стоят а, в дома и да се кажат за децата. Така че как може да се опитаме да интегрираме а, на пазара на труда? Това е отговорност, като всъщност те имат спрямо нас. Благодаря ви. Благодаря. Бих искал да ви помоля да не надвишавате 3 минути в изказванията си защото дори и прекрасното днешно заседание трябва да приключи. Рената Вебер има думата. Благодаря ви. Бих искала да започна с това, че истината, която преживяваме днес, е много различна от а, това, което познахме до момента. Вчера 700 души загубиха живота си в в Средиземно море. И ако видите как се представяше този факт в публичното пространство, това е... Разликата е огромна, ако сравните сега реакциите от преди две години. Такава е действителността. Много е тъжно това. И за нещастие не мога напълно да споделя ентусиазма на някой от колегите. За това как можем да интегрираме бешенците И в това отношение, разбира се, сведенията, че само 0,4% от работна сила ще представляват 1 милион беженци, всъщност с губят, смисъл, губят своя смисъл при положение, че нашето отношение към бежанците толкова драматично се промени. Имам няколко въпроси, те са по-скоро насочени към Европейската комисия. Като имаме предвид огромните разлики между, държавите, между държавите членки, се питам до каква степен искаме всичко да се случва, почти всичко се случва само на национално равнище. Или пък Бъдската комисия има някакъв по-общо европейски план. И тук, например, мисля за възможни решения да бъдат съгласувани наличните умения на бежанците с пазара на труда, защото положението в отделните държави членки наистина е много различно. Също така трябва да се признаят съществуващите формални и неформални умения. Как може да се направи такова признаване? Споменат беше фактът, че съществуват редица платформи в Европейския съюз и почти всички те се ползват с подкрепата на Европейската комисия но този вид подкрепа не винаги е достатъчно постоянна. И се питам дали нещо се е променило в това отношение, тъй като знаем колко важно е да има такива платформи и колко важно е да се работи с беженците. Благодаря ви. Thank you. Eh. И аз ви благодаря. Таня Консалес Пенес има думата. Muchas gracias, благодаря. Първо искам да ви благодаря, че ни представихте тези заключения и препоръки. От документ, е, тези документи ще бъдат от голяма помощ за нас при работата на тема социално приобщаване и интеграция на бежанците в пазара на труда. В текста се изтъкват големите разходи в дългосрочен план за нашето общество. Ако в кратко и средносрочен план не проведем интеграционна политика, тези разходи ще бъдат неимоверни. Мога да само да се съглася с тази хипотеза. Можете ли да е, кажете по-подробно възоснова на какви точно данни издигате тази теза. Също така искам да ви попитам, имате ли идеи как можем да се борим с а, е, това ирационална, тази ирационална отблъскваща ре, реакция на много държави членки? В страни като моята, например, мигрантите нямат здравни карти, испанци, които отиват да работят в чужбина, губят своите здравни карти. Въпросът ми е свързан съвместимо ли е това с правото на достъп до здравеопазване и какво става с здравеопазването на бежанците? А, също така и намаляването на средствата за различни социални организации е актуален въпрос. В Испания то вече се случи. Случи се и в други южноевропейски страни, а тези организации играят важна роля. Освен това, приведохте хубави примери от Германия, Обединеното кралство, скандинавските страни, веднъж споменахте дори и Португалия – Знам, че тези страни са приели вече много бежанци, но все пак се питам доколко е анализирано това явление, доколко е анализирана ситуацията в Южна Европа. Имам предвид Гърция, където има голямо а, събиране голямо множество кандидати за обежище. Тук връщам въпроса и към Турция, съвместния меморандум и така нататък. Не е ли необходимо да се проведе специално проучване на тази ситуация? В документа се говори и за социалните партньори и тяхната роля – а, и техните задачи за интеграцията на бежанците. Говорите и за важната роля на гражданското общество. Би било интересно да включите в документа и отделен текст за синдикатите или други организации на гражданското общество в страни, в които те са изградили, е, наложили се положителни практики. Веднага е, свършвам с е, аспекта на събирането на семейства, а, с аспекта на провеждането на политиката, съобразена с половете. А, обаче има едно неравновесие. В много от страните бежанци почти не идват. В Испания, да кажем, има мрежи, които са готови да помогнат, но бежанци не идват. Така че имам впечатлението, че говорим за второто стъпало, без да сме осъществили първото а именно държавите членки да спазят ангажимента си да приемат определен брой лица. Знаем също така каква е ролята на мафията, на каналджиите. Председателката прекъсва. Thank you and thank you. Благодаря, благодаря за представяне на тези изследвания. Искам само да кажа, че има прав, права, които на които се раждат беженци и хора, които имат право на специална закрила по силата на европейското законодателство. Сега, разбира се, трябва да се види как държавите членки изпълняват своите задължения. Сега, колкото до препятствията и достъпа до трудовия пазар. Сега бих искала да спомена срока и продължителност, на продължителността на разрешението за престой в съответната държава. Някои държави членки възнамеряват да съкратат неговата продължителност и как това ще се отрази на по-нататъчното по-нататъчния живот на тези мигранти, включително възможността да постъпат в университет или да а, получат обечение. А, колкото до намаляването на социалните помощи, на възнаграждението, ние трябва да ги разглеждаме в целия контекст на а, подхода към бедността. Защото в няко, някои комисии, чрез новите си предложения на практика, ще променят изцяло, цялостно е, общностното законодателство. Сега, Въпросът също така е как да се използва Европейския социален фонд в момент, в който все още няма никакви допълнителни постъпления в него или как общ, общините да имат достъп, пряк достъп до средства. Трябва така че трябва да видим на, какъв, на какво ниво са препятствията и дали има наистина необходимост да се създадат по-добри схеми. Също а, така някои от нас са много загрижени, че тези средства се използват много повече за връщане на бежанците, отколкото за тяхното интегриране. Просто няма а, достатъчен баланс. Може би не, не разполагаме и също с достатъчно информация, тъй като фонда е все пак доста е новосъздаден, но като, като, като, като, като цяло подкрепен казаното от колегите и наистина смятам, че най-важното обмена на добри практики. Е Агия я няма, Мара Бизотто я няма. Господин Мартен ще говори вместо нея. Благодаря, госпожо председател. Три минути и два въпроса. Тъй като темата вече беше обсъдена. Въпреки отличната работа, въпреки тези така изследвания, които ни бяха представени, нито госпожа Карт, нито колегите успяха да ме успокоят. Първо, бройката, бройката на а, бежанците колко са? Милион, милион и 6, милион и 8, 6 милиона. Колко струва това? Мили, милиард, 10 милиарда, 1% от е, БВП, 6%. Нека не, не забравиме и онези 3 до 6 милиарда годишно, които ще трябва да изплащаме на Турция. Uh, откъде идват средствата? Говорим за нови фондове, специални фондове, а от друга страна бюджетът е, не се променя и така че за сметка на кого? За сметка на е, достъпа на младите до трудовия пазар, до е, на дългосрочните безработни или на възрастните, които искаме да изгоним от пазара на труда. Вие не дадахте отговор на този въпрос и още два въпроса. Как ще различите или как различавате политическите мигранти и економическите мигранти. Защото вие говорите за бежанци, за политически бежанци, но мерките се прилагат и са насочени към всички. А, а измежду тези бежанци, вероятно, има много нещастни хора, които са а, из, из, които, чието семейства са останали на място, в какъв момент ще се предвидат набиране на средства, за да им се помогне да се върнат. Много от въпросите бяха а, с политическа насоченост. Предполагам, че вие няма да искате да отговорите, но може би други, други можете, по други може да уточните казахте. А ние пък ще си продължим някой ден с политическия дебат, но ако можете да ни отговорите сега на някои от въпросите. Колкото се може по-кратко. Много интересни въпроси бяха повдигнати и ще свържа някои от въпросите, да им, задим отговора едновременно, колкото до финансирането. би било, предполагам, много трудно и много времеемко да се създаде нов инструмент за финансиране. Европейският социален фонд може да се използва ползва. Разбира се, има някои опасения, че финансирането може да стане за сметка на други групи, но в момента не мога да дам а, задоволителен отговор. Сега колкото до разходите и кой трябва да бъде обучаван, разполагаме с достатъчно данни от Евростат и политическите, и економическите е, иммигранти. Так, става дума за бежанци от страни, в които има е, нестабилност, има е, опасност за живота им. Е, тези хора не могат да бъдат върнати. Да, и дори само 50% от дошлите да бъдат признати като а, и да получат убежище, то голяма част от другите също ще останат за дълго време в нашите страни. Така че това а, оправдава а, съответни инвестиции, а, колкото до разрешенията за престоите, за момента за повечето са една година, може би ще бъдат намалени, а, колкото до средствата. Тук се става дума за средства, които са насочени към интеграция, не към връщане, но би би могло да се направят специални изследвания относно специфичното положение в страните от Средиземноморския басейн, какви са трудностите при интеграция. Всичко това заслужава допълнително изследване. Струва ми се, че това бяха основните точки, които исках да засегна. Е, от страна на комисията. Благодаря, госпожо е, председател. Ние сме от Генерална дирекция за етост, т.е. може да отговаряме само за проблемите, които са в нашата компетенция. Първо, показаното от господин Бенефис, енергия и финансиране. Работим съвместно с държавите членки за идентифицирането на нуждите и, и начините да се постигне истинска синергия. Няколко са фондовете, които могат да бъдат използвани ни за интегриране на е, бежанците, социалния фонд, фонда за подпомагане на лицата в най-уязвимо е, положение, фонда за подпомагане на крайно бедните и така нататък. Но необходимо е да се използват по-целесообразно средствата от тези е, фондове. Това са европейските фондове, но разбира се има и много средства, които се отпускат директно от държавите членки и ние ги подкрепяме. Сега, колкото до умението, търсиме общоевропейско решение на този проблем. Под, знаете, че подготвяме новия дневен ред на уменията, в което основно място заема признаването на съвместните квалификации. За тук не става дума само за мигранти или бежанци, става дума и за гражданите на Европейския съюз, които упражняват правото си на мобилност. Така че цел, целта е да имаме един общоевропейски подход и как това да се отразява в едни стандартни документи, като например европейският паспорт за квалификацията на бъженците или на мигрантите. А, това може да се разраб... Той може да бъде разработен в рамките на Европас. И наистина мислим по този въпрос там а, може някъде да се включат а, информации, свързани с тяхното обаче, обучение, образованието, получено в родната им страна, а, професионалния опит, включително или най-вече езиковите умения, както и, необходим, и нуждите на тези лица и по-специално необходимостта от езиково обучение и спецификите на страната по происход. Затова е, необ... е необходимо широкообхватно сътрудничество между различните институции, между различните компоненти на институциите, както и между органите, които са натоварени с признаването на дипломите и квалификациите. колкото до обмена на така наречените е, вдъхващи надежда практики, тъй като все още нямаме утвърдени такива и не можем да кажем, че е, са най-добрите, но има практики, които така имат. Е, които са доста обнадеждаващи. Наблюдаваме опита на скандинавските страни, на страните от юга ще се проведе мероприятие в Испания. относно опознаването на практиките. И още нещо. Ролята на социалните партньори, която бе многократно а, подчертана. Да, социалните партньори имат много важна роля особено когато става дума за оценка на уменията. Те биха могли да организират и да помагат за определяне на уменията необходими за трудовия пазар и до други проблеми не са в рамките на нашата компетенция. Има, разбира се, генерална дирекция вътрешни работи, също управлява някои фондове и някои програми в тази област. И за последно докладчик. I want to... Uh, благодаря ви. Още веднъж бих искал да благодаря на представителите на Европейската комисия и на отдел А. Не само за толкова ползотворното разискване днес, след опет, но и за сътрудничеството ни през последните няколко седмици в рамките на парламентарната ни дейност. Мисля, че от самото начало много ясно вече се очертават някои точки, на сближаване на позициите на политическите групи. включително и чрез някои от изводите на гостите ни от комисията. Така че съм убеден, че ще работим много успешно при изготвянето на компромисите и като парламент ще излезем с един добър окончателен доклад, е, който ще подпомогне всички е, заинтересовани страни и всички действащи лица. В заключение бих искал да кажа, че за да се справим с е, предизвикателството имаме нужда от а, е, проявяване на ясен ангажимент на всички равнища на политическото управление и от страна на обществото като цяло. Както казах в самото начало, съпителните си думи. Това е нещо, по което ще трябва да работим дълго време, така че смятам, че трябва да продължаваме с а, разискванията и с а, обменът на информация и след приемането на бюджетния доклад на парламента. Ще трябва да продължим всички заедно, всички европейски институции, на всички възможни равнища, да продължаваме да работим съвместно. А по въпроса за финансирането, той няколко пъти се появи по време на дебата и наистина това е една от основните теми, по които ще трябва да работим, за да можем по възможно най-ефикасен начин да използваме наличните средства и средносрочен план може би трябва да се разгледат нови възможности. Благодаря ви. Сигурен съм, че ще продължим с отличното сътрудничество за бъдеще. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви. Измененията ще бъдат разгледани на 26 април. Докладът ще бъде прият в нашата комисия на 24 май и на пленарното заседание през месец юли. С това стигнахме до точка 17 от дневния ред. Е едно заседание като днес, така че ще се опитаме да оцелеем през дните, в които няма да се виждаме на такива друг заседания в нашата парламентарна комисия. Благодаря ви и приятна вечер!